Um, Зная, че някои колеги ще се присъединят към нас след други заседания, но наближават коледните празници и почивните дни, но независимо от това, най-сърдечно казвам добре дошъл на господин е, Белатонис и Балакалскас от Литовското председателство ще ги помоля да говорят е, пред нас, оценявайки дейността, дейността на литовското председателство в областта правосъдие и вътрешни работи. Ние несъмнено сме следили е, с е, голям интерес. Мисля, че това бе едно председателство, което бе много позитивно. Свършиха някои работи. Сега аз имам някои съмнения относно относно, да речем, защитата на личните данни, но да речем Европейската заповед за разслеждане е, и конфискация на незаконно придобито имущество, е, имаме на определен напредък. Ще помоля нашите гости да отговорят пред нас, след което ще имате възможност да коментирате и да зададете въпроси. Първо господин Бернатонес. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент и комисията Либе, госпожи и господа, преди всичко благодаря за възможността да ви представя резултатите от питовското председателство в сферата на правосъдието. Макар, че това бе първото председателство на Съвет на Европейския съюз за Литва. Ние сме удовлетворени от свършената работа. Всички членове на нашия екип работиха усърдно за постигане на целите, които ви представихме през юли. Естествено, постигането на тези чудесни резултати би било невъзможно без помощта на европейските институции. За това позволете да благодаря на Европейския Европейския парламент и евродепутатите, е, както и на, вашата, на вашата комисия за сътрудничеството. Мисля, че ние успяхме да работим добре в рамките на съществуващите процедури е, с всички участници в този процес. Надявам се, че не сте разочаровани от резултатите, които ще ви представя накратко. Основен акцент за нас бяха три цели, а именно създаването на една Европа бъдеща доверие, растяща и открита. Ние обърнахме особено внимание на мерки, които да повешат доверието в Европейския съюз, да засилят економиката и заетостта, както и и финансовата стабилност, а също и да гарантират финансовите интереси на Европейския съюз. Приехме три групи решения в сфера, на съвета в сферата на основните права. Особено обърнахме внимание на връзките на Европейския съюз с трети страни, особено с страните от източното партньорство. Една от хоризонталните цели бе създаване на Европа бъдеща доверие с стабилни финанси и економика. Работихме за да укрепим доверието на гражданите в сферата на свободата, сигурността и правосъдието и създавайки една Европа, която заслужава доверие. Основно работихме за консолидацията на сигурността в европейските интерес, финансови интереси в сферата на наказателното право. Това е една съвършенно нова инициатива. Предложението бе, в това отношение бе директивата за защита на еврото и други валути от подправяне. Убедени сме, че този инструмент е важен за да гарантира стабилността на еврото и други валути срещу фалшификация. Това е важна инициатива на председателството и в национален мащаб. Радваме се, че успяхме да приключим преговорите по този, тази инициатива, постигайки в съвета през октомври общо становище. Обедени сме, че разговорите с Европейския парламент ще бъдат конструктивни и успешни ще постигнем съгласие на първо четене. Друг приоритет на председателството който, на който обърнахме специално внимание, е директивата за конфискация и повторно използване за социални нужди на имуществото придобито по престъпен начин. Смятам, че одобрението на решение на това предложение ще ни накара да направим още една стъпка по пътя, за да убедим обществеността, че престъпната дейност не, не се изплаща. Радвам се, че е, постигнахме общ компромис по този правен акт. Благодарим на госпожа Моника Луиза Маковей, докладчик на Комисията Либе, за нейния принос по този въпрос. Също така искам да изразя задоволството си, че след две години преговори с Европейския парламент най-сетне бе постигнато съгласие относно Европейската заповед за разследване. Мисля, че чрез този правен инструмент постигаме баланс между разследването и, защ... и защитата на, преслеп... на престъпление и защита на човешките права. Ние създавахме, работейки на принципа на на взаимно признаване, една база много добра за съвместни криминални е, разследвания на престъпни деяния. Бих искал да благодаря на господин е, Нуномело, докладчик от комисията Либес за постигането на съгласие по този правен акт. Надяваме се, че директивата ще бъде приета в скоро време. В рамките на литовското председателство започнахме тристанни разговори по предложение на директива на Европейския парламент и съвета относно наказателни мерки за търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Бяха проведени активни преговори с Европейския парламент. Работата в съвета продължи. Изразяваме задоволство за сериозния напредък в преговорите в рамките на нашето председателство. Благодаря на членовете на парламентарните комисии ЕКОМ и ЛИБЕ за търца усилията за намиране съвместни решения. Надяваме се, че в края на председателството ще постигнем съгласие комисия по основните моменти от този проекто законодателен акт. Обърнахме голямо внимание на предложението на комисията за създаване на Европейската агенция Евроюст и за създаването на Европейска прокуратура по време на октомврийското заседание на ПВР през октомври бе проведена по обширна дискусия, която и идеята срещна широка подкрепа. Но трябва да продължим тези дискусии. Мисля, че в краткото време, откакто бе представено предложението, напреднахме по много въпроси на експертно ниво, като структур и правомощия на бъдещата Европейска прокуратура. И макар, че е рано е, да твърдим, че ще приключим скоро общата закон... е, правна система, мисля, че е, се очертава създаването на наистина на Европейска прокуратура. Позволете ми да припомня, че през септември Европейската комисия и Европейската правна академия организираха съвместен анализ на предложението. В бъдеще ще трябва да вземем предвид и мнението на националните парламента, което отбелязаха и мнозина от министрите на ПВР през декември. Комисията подкрепя подкрепя също идеята изразена в комюникето от 27 е, ноември. Е, Европейската прокуратура ще бъде създадена на базата на Евроюст, но едновременно с това ние разглеждаме и е, идеята за Европейската агенция Евроюст. В светлината на борбата с трансграничната престъпност е много важно да гарантираме нейната ефективна дейност. Разговорите започнаха през септември чрез анализ на първите три глави от регламента. Надяваме се преговорите да продължат успешно като се има предвид факта, че Стокхолмската програма обръща специално внимание на интересите и нуждите на европейските граждани и факта, че тази година е градина, Европейска година на гражданите, ние обърнахме специално внимание – на защита на човешките права, гарантиран на поставено третиране на половете и еднакви възможности и на борба с дискриминацията. Бе постигнато съгласие по новата финансова програма за осъществяване на, тази, на тези цели програмата правосъдие и програмата права, равенство и гражданско участие. Ние сме убедени, че съветът, е, е, радваме се, че по тези две предложения бе постигнато съгласие между съвета и Европейския съюз. Бяха предложени, имаше сериозен принос от двете страни е, и се надявам, че до края на годината ще приемем това предложение. Радваме се, че на 10 декември пленарното заседание на парламента го прие и вчера официално бе прието в съвета. Благодаря на госпожа Кинга Гънц и е, Луиджи Берлингуер от Европейския парламент като докладчици за конструктивното сътрудничество. В е, отбелязвайки края на Европейската година на гражданите, ние и приехме доклада на тази тема за 2013 година. В заключенията се отбелязва необходимостта европейските граждани да осознаят по-добре правата си и да могат без осложнения да ги упражняват всеки дневно. Тези заключения са свързани с премахването на пречките за свободно движение на работещи, студенти и обуча, уч, учещи в Европейския съюз. Това дава възможност на гражданите да участват активно в демократичните процеси при по-малко бюрокрация. И още нещо опит, желаяки да привлечем вниманието на европейските граждани, организирахме във Вилнус нарочно мероприятие. Как да превърнем всяка година в европейск... година на европейските граждани бе проведена през декември във Вилнус, организирана от Литовския парламент бе направено обобщение на свършената работа и постигнатите цели, както и бяха очертани бъдещи насоки в тази област по предложение на Литва бяха поканени представители на неправителствения сектор от източното партньорство. Те участваха като наблюдатели, за да се запознаят с действителното положение на европейските граждани и да очертаят възможностите за бъдещо членство. Продължихме да работим на присъединяването на Европей, за Европа, присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на човешките права и основните свободи. Ние поискахме мнение от парламента по този въпрос насърчение от повечето държави членки, ние като председателство изпратихме до госпожа Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия, предложение да се изготви консолидиран вариант на проекто вътрешен регламент съветът продължава да работи по различни и, и елементи на вътрешните разпоредби. И така през декември ние приехме две групи заключения за основните права. Първата група са свързани с оценка на Европейската агенция за основните права. Председателството използва заключенията, за да се включи в обсъжданията в комисията преди да предложи, да излезе със свое предложение за агенцията. Работата на агенцията бе оценена положително и в заключенията имаше и препоръки за по-добра работа и връзка с европейските институции и държавите членки. По последните заключения на съвета по инициатива на председателството и приети през декември са насочени към борба с престъпност, произхождаща от омразата в Европейския съюз. Тя заостря общественото внимание върху това явление. насочена е към разработка на предложения за борба с проявите на омраза в Европейския съюз и държавите членки. Конференцията, проведена през ноември заедно с Агенцията по основните права, постави началото на тези заключения. В преамбюла се прави преглед на европейската памет и на престъпления срещу човечеството, военни престъпления, включително престъп... престъпленията на тоталитарните режими. Следващата цел на председателството – растяща Европа. Ние тук взехме редица законодателни мерки за насърчаване економическия растеж реформата, пакета посветен на реформа на защитата на личните данни е сложна и важна инициатива. Целта е да постигнем баланс между защитата на човешките права и насърчаване на економическото развитие в условията на глобализация и технологичен напредък защитата на личните данни е основен приоритет за нашето председателство. Стъпвайки на свършеното от ирландското председателство, ние работихме както на експертно, така и на политическо ниво. В продължение на повечето от 20 работни дни ние разгледахме пакета за реформа на защитата на личните данни и представихме резултатите през на съвета на министрите по ПВР през юли в Вилнус. През декември бяха разгледани други важни елементи по предложението на правителството на регламента за защита на личните данни, така наречената идея за обслужване на едно гише. Положихме максимални усилия за постигане на компромис в тази област. Държа, искам да подчертая, че всички усилия, особено след съвета на министрите през октомври, бяха посветени на постигане на консенсус относно модела обслужване на едно гише. Е, има все още въпроси, които очакват своя отговор на ниво съвет, специално свързани с важни въпроси. И въпреки това министрите приеха окончателно решение по основни е, въпроси. Бяха поставени важни въпроси, особено, например, факта, че едно гише за бизнеса значително ще услужни положението на нашите граждани и ще подкопае защитата на основните права. Затова министрите предпочитат да не прибързват всички сме единодушни. Необходима е реформа на защитата на личните данни, но едновременно с това е важно да гарантираме изработването на качествен регламент с дългосрочна валидност, валиден както за вътрешния пазар, така и за конкурентната способност на европейския бизнес. Но не можем да пожертваме в името на това правата на европейските граждани. За това Очакваме този въпрос да бъде приоритетен и за следващото гръцко председателство от нашето е, трио. Факт е, че Европейския парламент вече има мандат да започне диалог с съветът. Несъмнено ще подпомогне това и накрая, но не по важност, приоритета на председателството за създаване на една открита Европа. Европа си остава отворена въпреки всички предизвикателства. През последните 6 месеца работихме активно за източното партньорство. През октомври бе проведена първата среща с министрите по ПВР от Европейския съюз и техните колеги от източното партньорство. Е, бе приета съвместна декларация, определяща конкретни стъпки напред в сферата на правосъдие и вътрешни работи в сътрудничеството на ЕСА и партньорите. Това бе особено важно като първа стъпка както за Европейския съюз, така и за страните от източното партньорство, които искат задълбочаване на отношенията с Европейския съюз търсим все по-тясни възможности за общуване и сътрудничество. През месец юли аз представих нашите приоритети пред съвета на Европейския съюз и посочих, че може би ще работим и по въпроси не включени в нашата програма, ако ги преценим като важни. Имам предвид относно разкритата информация, относно програмата за събиране на информация от страна на агенцията на САЩ. Специално въпроси изключително важни и свързани с правата правата на европейските граждани. Оценяваме факта, че Европейския парламент също обърна внимание и е разтревожен от накърняването на правата на европейските граждани и специално от възможността, възможностите в това отношение на електронното наблюдение. А, ние включихме тук и адхок работна група е с САЩ за защита на личните данни. Бе постигнат положителен резултат, до толкова доколкото е, САЩ се отнесоха с е, зачитане към европейски, поставените от Европа въпроси, особено що се отнася до накърняване на гражданите. И освен това бяха направени предложения в връзка с съвместните усилия в областта на сътрудничеството в сферата на наблюдение и приноса на Европейския съюз и неговите граждани бе отчетен и одобрен от съвета на министрите през декември. Този документ бе представен на САЩ. Трябва да продължим диалога, оценявайки обективно прилаганите мерки. Като председателство ние също обърнахме внимание на насоките на Стокомската програма е, за сферата на свобода, сигурност и правосъдие, е, която изтича в края на 2014 година. В юли през Вилнюс ние проведохме с министрите задълбочена дискусия по този въпрос. Освен това, държавите членки трябваше да направят свои предложения относно насоките и основните принципи в писмен вид. В рамките на литовското председателство продължиха експертните дискусии. Обменяхме мнение и в рамките на съвета на министрите през декември. Ние приготвихме обобщение на предварителните предложения и ще го предадем на нашите гръцки партньори от председателското трио. Ние ще продължим да обсъждаме на тези въпроси в съвета и в Европейския парламент. Това ще бъде полезно за начерт, да очертаем бъдещите насоки е, за развитието в сферата на свободата, сигурността и правосъдието. Що се отнася до приноса към економическото развитие, съвета прие общо становище а, е, относно заповедта за защита е, запор на банкови сметки, като съвета успя да очертае насоките за по-нататъчни дискусии през декември. Постигнахме и одобрихме общо е, становище относно изменението на регламента Брюксел 1 е, и да продълж... ще продължим обсъждането на е, правния акт, свързан с общо европейско търговско право. Е, това е постигнахме ние в рамките на литовското председателство. Все пак ние работихме и по някои други досиета с цел да постигнем конкретни резултати и успех. Последните 6 месеца бяха паметна крачка напред в общата ни история, сконсолидирайки нашите отношения и сътрудничество. От името на екипа на председателството искам още веднъж да благодаря на всички ваш, вас за помощта през, и подкрепата през последните 6 месеца. Надявам се, че в края на председателството тези връзки няма да се прекратят, но ще бъдат поети от другия член на председателското трио Гърция. Благодаря за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Благодаря много изчерпателен доклад, който чухме от председателството, но е, все пак има с какво да се е, допълня, именно с е, колегата му Бараскалска с министър на вътрешните работи. Бути Европарламент. Добър ден на всички. Изключително ми е приятно да бъда днес тук. Благодаря, че дойдохте на днешното заседание. Благодаря на вас, господин председателю, за предоставената ми възможност. Уважаеми членове на Европейския парламент, членове на парламентарната комисия, госпожи и господа, Бих продължил от там, докъдето стигна моя колега, министра на правосъдието на Литва, и да се спра на постигнатото в областта на вътрешните работи. Преди това обаче, бих искал най-сърдечно да благодаря на Европейския парламент и по-специално на вашата парламентарна комисия, водещата комисия в нашия ресор. Благодаря на всички докладчици за плодотворното и наистина успешно сътрудничество. Позволете ми да започна с хоризонталните въпроси и по-конкретно новата многогодишна финансова рамка 2014-2020 година. Работихме по четири регламента в областта на вътрешните работи. Имаше е, преговори, тристранни срещи и те бяха много интензивни през изминалите месеци. Работата продължава. Радвам се, че се споразумяхме по е, финансовите мерки, свързани с вътрешната сигурност и съвсем наскоро се очертава да постигнем споразумение по останалите два регламента. Уважаеми членове на Парламентарната комисия по правосъдие, вътрешни работи и граждански свободи, силно се надявам още тази седмица да се постигнат окончателните договорености по тези предложения, за да няма никакви забавяния и затруднения в финансирането на мерки в областта на вътрешните работи от началото на следващата година. В съответствие с заключенията на съвета, ние започнахме е, дискусия по стратегическите насоки за по-нататъчното развитие на политиката в областта на ПВР. Без да повтарям вече казаното, искам да подчертая, че според повечето държави членки, отложна е необходимостта от е, обвързване на политическата програма с политическите приоритети и съответното финансово обезпечаване – тук трябва да се признае несъмнения принос на Европейския парламент. Стратегическите насоки в областта на ПВР, които ще бъдат прияти от Европейския съвет през юни до година, ще отразят общата позиция на съвета, на Европейския парламент и на Европейската комисия. Основните приоритети на литовското председателство бяха свързани с а, нашия девиз. Надежда, растяща и открита Европа, чрез ефикасна защита на външните граници. Обърнахме особено внимание на законодателния пакет за интелигентното управление на границите – Той е насочен към създаване на благоприятни условия за безпроблемно пресичане на границата и улесняване на гражданите от трети страни и същевременно ефикасна борба срещу тероризма, незаконната миграция и трансграничната престъпност. По такъв начин ще можем да допринесем за общото повишаване на сигурността в Европейския съюз. Работната група по границите в съвета приключи на първо четене предложението за системите за отчитане на пристиганията и отпътуванията. Председателството ще продължи да работи по актуализирания текст. Съветът също така напредна по още един документ в пакета, а именно инициативата за програма за регистрираните пътници. По такъв начин ние ще можем да предадем вече постигнатото на нашите партньори от гръцкото председателство. Работната група по границите работи също така по определяне на правилата за управление на морските граници, съгласувано с Frontex. Този регламент трябва да се превърне в ефикасно средство за подобряване на положението, най-вече в Средиземноморието. Много се радвам, че председателството успя да постигне споразумение по общия подход и е, това беше отразено в мандета, прият на Корепер миналата седмица за преговори с Европейския парламент. Първите неформални тристранни срещи вече се проведоха днес, за което много се радвам. Надявам се, че компромиса по това предложение ще може да се намери без излишно забавяне. В а, тази връзка трябва да кажа, че трябва да положим а, усилия да не се повтори трагедия, подобна на онази край Лампедуза. Това може да се постигне чрез създаване на работна група за Средиземноморието на 24 и 25 октомври беше проведено съвещание, което да обсъди полките от трагедията в Лампедуза и да набележи мерки за подобряване на положението в бъдеще, чрез приятия план за действие. Друг приоритет на нашето председателство беше законодателните мерки е, за борба с е, незаконната миграция. Постигнахме напредък по директивата за сезонните работници и нейното изпълнение. Е, не само ще предотврати експлоатацията на сезонните работници в Европейския съюз, но и ще предвиди стимули и гаранции, така, щото временното пребиваване да не се превърне в постоянно. Постигнахме значителен напредък и в преговорите по директивата за вътрешно-корпоративните е, командирования на служители. Надявам се, че гръцкото председателство ще продължи да работи по това досие и ще намери сполучливо решение. Високо квалифицираните специалисти могат да допринесат много за социално-економическото развитие на Европейския съюз като цяло. Предложението за директива за студентите и изследователите е много сложно предложение, защото обхваща най-различни сфери на обществения живот. Ето защо е необходимо да продължим дискусиите по някои от текстовете на директивата в съвета. По време на нашето председателство продължихме да работим по въпроса за миграционния натиск, на който са подложени определени държави членки. Съветът се съсредоточи върху проблема с сирийските бежанци и Лампедуза. Продължихме и диалога, свързан с миграцията с трети страни и партньорствата за мобилност с Тунис. Там вече приключихме. Имаме и с Азербайджан подписано споразумение по време на съвета по ПВР преди няколко дни. Стигам до е, темата за Шенген. Тук имам две бележки. През декември съвета по ПВР по инициатива на литовското председателство прие своите заключения, свързани с подаваните сигнали по член 26 от е, регламент 1987 е, от 2006 година за 6.2 или Шенгенската е, информационна система от втора поколение. Изпълнението на заключенията ще повиши качеството на е, данните, които се подават в информационната система и е, ще създаде условия за по-ефикасно налагане на политически санкции върху страните, чието граждани преминават незаконно границите на Шенген. Според нас съветът взе едно много важно решение за пълно прилагане на достиженията на правото на общността по отношение на България и Румъния. Като имаме предвид преобладаващото мнозинство в съвета, е, Литовското председателство предложи разширяване на пространството чрез постепенно премахване на граничния контрол. За съжаление, наистина казвам за съжаление, колкото повече наближаваше Декемврийския съвет, толкова по-ясно ставаше, че не може да се постигне единодушно решение на този етап по въпроса за разширяването на шенгенското пространство. Съвместната българо-румънска декларация беше приложена към протокола от съвета и съвета изрази готовност да се върне към въпроса в близко бъдеще и да обсъди възможности за решаване на въпроса с един двустепенен подход. Позволете ми сега да продължа с въпросите за вътрешната сигурност и борбата с тероризма. След усилени дискусии по проекто регламента за Европол. Приключихме с първо четене и предложихме един компромисен текст по най-важните глави на регламента. Текстът ще послужи като добра основа за по-нататъчни разисквания. Повечето държави членки в съвета изразиха своите позиции още през юни тази година по предложението на комисията да се слеят Европол и Европейския полицейски колеж, но не получи одобрение това предложение за сливането им в единна структура. Няколко думи за Европейския полицейски колеж. Както знаете, Обединеното кралство взе решение да не поднови договора за седалището на колежа в Брамсхил, считано от началото на 2014 година. Ето защо литовското председателство се наложи да реагира много бързо и да потърси възможна альтернатива, която да гарантира приемственост и непрекъснатост в работата на полицейския колеж. Съвета по ПВР на 8 октомври стигна до общо съгласие на държавите членки за преместване след закриване на обекта в Брамсхил в Будапешта, Унгария. Вчера моя колега, унгарският министр на вътрешните работи, доколкото разбрах, ви е представил възможностите на Будапешта седалището на Европейския полицейски колеж да бъде преместено в Будапеща. 25 държави членки на тази основа излязоха с законодателна инициатива на 13 ноември тази година с предложение да се измени член 4 от решението на съвета за Европейския полицейски колеж. Както знаете, проекто предложението трябва да се приеме е, чрез процедура за съвместно вземане на решения от съвета и парламента. Аз съм убеден, че е в наш общ интерес да продължи е, безпрепятствено своята работа. Колежа, аз вярвам, че ще продължи плодотворното сътрудничество между съвета и парламента и се надявам, че през април до година най-късно ще е, бъде постигнато окончателно решение. Друго законодателно предложение, което има голямо значение за повечето държави членки, е, е директивата за данните за пътниците е, като основно средство за борба срещу тежката престъпност и тероризма, като гарантира ефикасна превенция. Е, все повече държави членки изграждат собствени системи за поддържане на бази данни е, на е, пътниците, но трябва да имаме последователност и съгласуваност на европейско равнище за полицейско сътрудничество и адекватни мерки за защита на личните данни. Аз се надявам, че тези обстоятелства ще бъдат отчетени преди да започнат преговорите по тази важна инициатива. Позволете ми да кажа няколко думи сега и за киберсигурността. По време на своето председателство buvo sukurta dėl ES kibernetinio saugumo įgyvendinimo. Литва обърна голямо внимание на кибер сигурността и престъпленията, извършвани в киберпространство, чрез механизъм за наблюдение на тези престъпления. Многократно се занимахме с въпроса за киберсигурността по време на нашето председателство и го обсъдихме в двустранни разговори с нашите стратегически партньори. Що се отнася до противодействието на тероризма, в началото на декември съветът обсъди проблемът с така наречените чуждестранни бойци и връщащите се лица в контекста на положението в Сирия. Преди всичко действията трябва да бъдат насочени към превенция, обмен на информация, мерки в наказателното правосъдие и сътрудничество с трети страни. Съветът категорично заяви, че за да се проследят използваните канали, трябва да се даде приоритет на създаването на ефикасна система за поддържана база данни за пътниците и актуализиране и повишаване на ефективността на действащите бази данни, както и да се укрепи ШИС-2. Господин председателю, госпожи и господа депутати, госпожи и господа, благодаря ви за плодотворното и съзидателно сътрудничество по време на нашето председателство. Аз чувствах вашата подкрепа. Имахме удоволствието да се срещнем и в Вилнюс. Моя колега, министъра на правосъдието и аз сме готови да чуем вашите изказвания и да отговорим на евентуални въпроси. Още веднъж ви благодаря за вниманието. That, um, synopsis, um... Изключително благодаря за тези изложения. Има няколко желащи да се изкажат, но разполагаме с около 30 минути, така че молбата ми е коментарите и въпросите ви да бъдат кратки, така че гостите ни да имат възможност да отговорят. Ще изслушаме първо въпросите и ако не възразяват гостите, след това ще изслушаме и отговорите. Благодаря. Госпожа Форчер има думата първа. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Е, Първия е въпрос, който искам да задам, е свързан с, с, с а, е, въпроси, които вече поставих през октомври във връзка с наблюдението. Става дума за това, че вашето председателство трябва да накара Европейския съюз да поеме една сериозна позиция, но за поеме е, една сериозна програма, но вие не се въз... не направихте това усилие нито като председателство, нито като страна. По времето, когато на Полша бе правена проверка от Европейската сметна палата и имаше съответно заведени дела срещу вашата страна пред ваше пред съда за правата на човека, докато имаше предвид хора, които се имат се предвид хора, които бяха брутално задържани в един ваш, варшавски хотел за извършени нарушения. Това ли е вашия подход към този въпрос като цяло? Втори въпрос е Литовския парламент прие една декларация за изчистване на е, моралните, етичните ценности в публичното пространство. Какво смятате ефект наистина? Защото какво ще бъде вашето отношение и този текст отнася ли се за хората с раз... нестандартна или различна сексуална ориентация? И трето, съвета бе прие раз, с общо решение по въпроса на защита на личните данни. Моя колега Албрехт работи по въпроса. Този въпрос трябва да бъде поставен за бърз напредък в съвета за цел да се постигне ефективна защита на личните данни на европейските граждани. Благодаря, госпожа Лопес. Благодаря. Имам въпрос към литовския министр на правосъдието. Изключително благодаря за изложението ви, благодаря и за постигнатото по време на литовското председателство. За съжаление обаче нямахте възможност да приключите пакета за защита на данните. Въпреки това искам да отбележа, че парламентът направи всичко възможно, за да се увери, че е възможно да се подобри пакета за защита на данните по време на този мандат. За съжаление обаче се сблъскахме с много твърда позиция от страна на съвета. Бих искала да разбера защо литовското председателство не се умя да завърши работата по пакета за защита на данните. Това е изключително важно. Вие засегнахте темата за списъците с имена на пътуващи, защита на данните и така нататък, но вие не приключихте дейността свързана с пакета за защита на данните. И докато завършите тази дейност, ще има наистина все още висящи въпроси. В парламента това е тема, която ще остане да бъде разгледана и разрешена в нашия мандат. Може, може ли да обясните защо не се завърши работата? Към колегата ви по вътрешни, министра на вътрешните работи имам въпрос по отношение на плана за действие в Средиземно море. Можете ли да ни кажете какво ще включва този план за действие? Какво ще направите в а, а, рамките на работната група за Средиземно море? Как ще разрешите проблем, а, който възникна в Лампедуза и подобни случаи? По отношение на споразумението за мобилност с Тунис, може ли да кажете малко повече подробности? Благодаря. Благодаря, господин председател в докладите и особено в стъпителните, стъпителните думи на министър Бернатонис, чух много за економика, да се говори за наказателно преследване, но малко за основни права и защита на демокрацията. И честно казано, това ме кара да се замислям какво става в Европейския съюз и в неговите държави членки. Четири са въпросите, които ще поставя. Е, основателно поставихте въпроса за престъпление от омраза. И тук се обръщам към вас не като, само като председателство, но и като е, членове на съвета. Дали десните партии, екстремистки и популистки, не, не се чувстват а, е, е, подкрепени от това, че герм... имаме един германски вътрешен министр, който ни плаши с ромско нашествие, като от друга страна Виждаме как в отделни общини в Угария, Румъния и България няма правно, но практическа изолация на малцинствата, включително на ромите, като им се отказва достъп до жилища, образование и пазара на труда. Мисля, че всички ние се борим с корупцията в държавите членки и когато членовете на малцинствата се ограничават както в Харватска и в други страни, искам да попитам как реагира съвета на подобна информация. Второ, наказателно преследване. Вие споменахте също, а и ние можем да потвърдим много неща се направиха за упростяване на наказателното преследване. Но малко постигнахме за друго едно упростяване правата на защита и процесуалните права на заподозрените лица. Всеки път е, се, ем, съм смутена, когато чуем, че се дават много пари за интелигентни граници, но когато заговорим за правна помощ, за процесуални права, непрекъснато там се излагат аргументи, че е криза и че не може да се направи нищо повече. Особено ме впечатли едно изказване по третия въпрос за да защита на личните данни. Да няма прибързани решения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 Смаяна съм, защото смятам, че именно в, съв... в съвета преди да се стигне до предложението на комисията, участва в различни въпроси, но в съвета поне се обсъждат някои неща, както в парламента. И от това, което чуваме, явно няма нови дискусии, а се подхващат отново и отново старите дебати дебати. И мисля, че най-сетне Европейския съюз трябва да даде пример мисля, че нашите американски колеги си умират от смях, като ни гледат там. Се обсъжда много повече ефективната защита на личните данни, отколкото при нас. Да не се бавим, да потърсим добри решения, а взетите решения да бъдат приведени в изпълнение. И накрая въпроса за НСА, за... вие споменахте Националната агенция на Съединените щати, вие споменахте съмнения от европейска страна. Но, уважаеми министри, нещата не се ограничават само до секретните служби на САЩ. Какво правят европейските правителства, как техните служби за сигурност се отнасят към правата на гражданите. Не е ли време да обсъдим въпроса за ясни правила за службите за сигурност? Въпроса за основните права, за защитата на личните данни, за правата и възможностите на службите за сигурност, според мен, са тясно свързани с въпроса за стоиността на правовата държава и правата на човека в Европа. Искрено съм разтревожена на къде вървим. Надявам се тук таме да се появят и допълнителни положителни сигнали.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 аз е, съм е, член на политическа група, в която се занимава много сериозно с вътрешната сигурност, е, ЕНП по-конкретно. Мисля, че ние винаги се опитваме да постигнем добър компромис с съвета. Но днес съм тук, защото нещо наистина ме раздразни през последните седмици въпроса за защитата на личните данни и по-точно отношенията с нашите американски приятели. Знаем какво стана последните месеци, случая Сноудън, и по-конкретно е, шпионската дейност от страна на САЩ спрямо е, европейски държави. В е, Вашингтон се навдигна много сериозен натиск и госпожа Рейдинг заедно с ваши представители като председателство посети Вашингтон и там стана дума за рамковото споразумение за защита на личните данни. нещата са зациклили много отдавна, но този път американците са наистина гузни и ние трябва и можем да е, отвоюваме нещо от тях. А до мен стигна информация, че Вивиан Рединг е свършила чудесна работа, но именно, че председателството за жалост е казало, че ние европейците не сме толкова заинтересовани от това. Тоест, европейската позиция не е единна. За това. Много съм доволен от председателството по редица въпроси и благодаря, но това, което ме дразни като парламентарист е, е че Европейския съюз не излиза с единна позиция навън. Надявам се е, бъдещото председателство да отстоява по-категорична европейска позиция. Моля съвета да има това предвид в бъдеще. Благодаря. Думата има господин Брамс. Благодаря. Вие споменахте конкретни предложения, свързани с престъпленията на база на омразата. Предложението е създаване на списък с категории на жертви на такива престъпления, например по етнически при, признак, сексуална ориентация, полов признак и така нататък. Дали съветът или някой друг може да създаде единна концепция за подобни жертви на престъпления, включително и лица, които се определят по политическа принадлежност, идеология и дали а, по този начин а, можем да установим такъв, такъв принцип, по който могат да бъдат наказателно преследвани и а, съответно лицата. Ще дам думата на нашите гости да отговорят, но ще се възползвам от моята позиция и ще задам и аз един въпрос. Но не зас... Вие засегнахте въпроса за тази база данни от лични данни на пътуващите лица, но имайки предвид напредъка, отбелязан от Франция и създаването на тяхната система и също така и 12 други държави членки и защ повишаващите се тревоги, които съществуват по отношение на така наречените чуждестранни бойци, а също е така и правната рамка за авиопревозвачите в цяла Европа, дали председателството в края на своя мандат смята, че тази система е приоритет за в бъдеще и дали можете да добавите нещо в тази връзка? Това е въпросът ми. Чухте всички въпроси, уважаеми господа. Не знам кой ще започне с отговорите. А, може би господин Бернатонис ще започне. Благодаря ви за което. Благодаря изключително много за поставените въпроси. Имаше доста въпроси, всички те много уместни. Ще се опитам да отговоря на всеки един от тях. По първия въпрос, във връзка с центровете за задържане. Нашето мнение е, че всяка страна трябва да отговаря за случаите на нарушаване на човешките права. Ето защо сигналите за нарушение или пък е, за друг тип престъпна дейност трябва да бъдат отхвърлени или потвърдени на базата на документи. Тази отговорност трябва да се прилага на базата на законодателни актове. По време на своето председателство Литва взе позиция, която беше представена Заместник министъра на вътрешните работи на Литва представи позицията, а именно, че съвета не може да взема позиция в това отношение, но да насърчава държавите членки да съблюдават разпоредбите от международните договори и също така да защитават правата на бежанците. Литва е единствената държава, която е провела задълбочено разследване на възможните центрове за задържане и за трансфера на лица. Беше установено, че никога не са съществували тайни центрове за задържане в Литва. И ако има молба да се приемат такива центрове, няма как да бъде направено това. По отношение на другите въпроси във връзка с административните санкции, мисля, че този въпрос засяга а, страните и председателството. И ти, Клаусимас, Aš нори priminti, kai пристачал Liepo, prieš pusmetį mūsų pirmininkavimo programą. ir по отношение на въпроса за лицата с различна сексуална ориентация, при представянето на програмата на нашето председателство, аз посочих, че няма да допуснем провеждането на събитие, организирано и с участието на лица с различна сексуална ориентация, и ако това е представено като факт, това не е вярно. Можете да дойдете в Литва и аз като министър на правосъдието мога да ви представя информация по, по отношение на всички отговорности, които спазваме. Аз като министър обаче е, Дарбо дену, дарбо групия. Buvo tai klausimas. Не мога да приема подобни изказвания. 20 дни бяха посветени в работната група на този въпрос. През октомври и декември беше обсъден този въпрос на съвета, а също така и по време на неофициалната среща на министрите в Вилнюс. На съвета през месец декември обаче нови правни аспекти бяха засегнати. правната служба засегна тези въпроси. Вярвам, че сте запознати с тях, а също така знаете и защо държавите членки не могат да вземат решение тъй като много от нас забелязаха, че няма баланс между бизнес интересите и защита на човешките права. Ето защо Мога да се съглася с членовете на Европейския парламент, които говориха за защита на личните данни, защита на човешките права. Поради тази причина решението не беше взето през декември, тъй като някои министри не бяха сигурни, че по този начин ще се защитават човешките права. Мисля, че дискусиите по защита на данните предоставиха възможност да се приключат всички обсъждания. Поне а, министърът на Гърция е на същото мнение. Освен това, внесохме и някои изменения по предложението – Мисля, че това се разбира добре от, и от членовете на вашата комисия. По отношение на защитата на основните права, съветът отдели много внимание на тази тема. Ако участвате ако сте участвали на конференцията в Вилнюс, организирана от литовското председателство и Агенцията за човешките права, ще знаете, че това беше много добро събитие за обсъждане на различни теми и темата за престъпленията на базата на омраза. Престъпления по отношение на ромите, малцинствата и така нататък. Конференцията беше оценена като много успешно събитие. На съвета през месец декември беше одобрен доклада за престъпленията на базата на омраза в Европейския съюз. Бяха прияти заключения по отношение на борбата с престъпленията на база на омразата бяха израз... беше изразена и обща позиция. Ето защо не мога да се съглася с мнението, че нищо не е направено по този въпрос. Може би има прекалено малко информация. Но винаги сме готови да предоставим допълнителна информация, ако се нуждаете от такава. Labai labai ačiū pirmininkė. Ir aš mielai Romero, gerbiamą Romero, aš jums atsakysiu užduotą labai labai svarbu. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да отговоря на отправените към мен въпроси. Благодаря ви, госпожо Ромеро Лопес, за много важния въпрос, който вие поставихте. За мерките предприятия от Европейския съюз в Средиземноморието – Огромна беше трагедията в Средиземноморието. Вие ме попитахте какви резултати е постигнала работната група за Средиземноморието. И да споделя дали предложените от Европейския съюз мерки ще бъдат достатъчни, за да не се допусне повторна трагедия – Както добре знаете, работната група за Средиземноморието беше създадена по инициатива на Европейския съвет. Тя анализира създалото се положение и прецени, че са необходими спешни мерки за контрол и подобряване на ситуацията. Бяха проведени две заседания на работната група. И резултатите от разискванията бяха публикувани в комюнике, разработено от Европейската комисия. Впоследствие текстът беше внесен в съвета Оценката, която му беше е, дадена, беше положителна. Беше преценено, че съобщението е много актуално и ефикасно. Съветът прецени, че механизмите за спасяване по море трябва да бъдат е, засилени като съветът същевременно подчерта необходимостта от съгласуване на действията на европейско равнище, така че да не се оставят на отделните държави членки, особено когато става дума за взаимодействие с трети страни в района на Средиземноморието. беше взето решение да се използват възможностите по линия на Frontex и Европейската агенция за бежанците и то по-пълноценно от колкото до сега. Споменах и сътрудничество с трети страни, най-вече страните на происход и транзитните държави. Солидарността с страните, изложени на най-силен миграционен натиск, също трябва да се подсили. Необходимо е също така да се укрепи ролята на Европол, най-вече в борбата с незаконната търговия, каналджийството и организираната престъпност. Това беше постигнато от съвета в различните му формати. Тейп. Да, напомниха ми, че имаше въпрос от уважавания ни председател. Вие сте прав, господин председател. Крайно необходимо е това средство и ми позволете да подчертая, че литовското председателство беше особено удовлетворено, че Европейския парламент е взел решение да продължи да работи по директивата относно базите данни на пътниците. Събрали сме цялата необходима информация от страните, които вече имат национални системи с такива бази данни. Изпратили сме информацията на съвета и аз се надявам, че съветът ще успее да вземе всички необходими решения по този въпрос. Благодаря. Okay, well, thank you very much indeed, благодаря, благодаря ви много, господа, um, за представената работа, за отговорите, които дадохте на въпросите. Благодаря ви за извършеното в областта на ПВР. Използвам случая да ви пожелая всичко най-хубаво, весела коледа, щастлива нова година на вас, на вашите семейства, на литовския народ – а сега а, е, приключваме с тази част от а, е, заседанието. Нямаме нищо по точка разни. Следващото заседание е. О, извинявам се, казва председателя. Ние продължаваме с а, е, друго заседание в 17 часа точно. Продължаваме а, в същата а, зала с разследване на комисията относно масовото електронно наблюдение на гражданите. Утре имаме заседание, но в друга зала, 2Q2. Обявявам почивка до 17 часа. Благодаря ви. Uh, Колеги, нека да започнем. Извинявам се, че започваме с известно закъснение. Благодаря ви за присъствието. Зная, че ще дойдат и други членове на комисията своевременно. Благодаря ви, че сте тук на време и се извинявам още веднъж е, за това, че не почнахме точно на време. Представянето на работния документ е обхват е, на международната европейската и национална сигурност от гледна точка на Европейския съюз е, от мен и от господин Кърк Холп ще бъде представен утре в 11 часа и ако няма възражения, останалата част от дневния ред за днес и утре се приема. Няма възражения, надявам се. За езиковия режим днес, моля, забележете, че няма да има фински, естонски, малтийски и хърватски, за което се извиняваме. И така, Нека да започнем с видеоконференцията. Още веднъж се извинявам на колегите, които търпеливо чакаха от другия край. Ще чуем изявления на госпожа Ванеса Грациотин, председател на а, анкетната комисия за шпионажа на бри... бразилския парламент и господин Рикардо Дерезен де Ферасао, докладчик от а, същата анкетна комисия, мисля, че можем да преминем към видеоконференцията. Колеги, преди да започнем, искам да кажа няколко водни думи. Сега ще чуем представителите на Федералния сенат на Бразилия. Както знаете, след разкритията за системно следене на съобщенията и електронната поща на бразилския президент Дилма Русев и на члена на правителството, както и на големи бразилски компании, бразилския сенат реши да създаде анкетна комисия за шпионажа. Комисията реши на 25 септември 2013 година да се обърне към Европейския парламент, за да получи информация за нашата дейност Председателя Шулц и аз писахме на председателите на Сената и на анкетната комисия днес най-сетне, чрез видеоконферентна връзка ще е, чуем председателя на анкетната комисия на Федералния сенат на Бразилия, госпожа Грациотин и докладчика по анкетата, господин Дерзен де Ферасао. Много се радвам, че имаме възможност да обменим мнения с вас. Първо давам думата на госпожа Грациотин. Разбирам, че тя не е тук. Господин Дерезен де Ферасао. Заповядайте. Na condição de relator da Comissão de Investigação no Senado brasileiro, nós vamos dar início a essa teleconferência и e, em minutos a senadora Vanessa Grazi. Аз съм докладчик на анкетната а, комисия и ще участвам в видеоконференцията. А, госпожа Грациотин ще дойде след няколко минути. Звукът никак не е добър. Преди всичко искам да ви благодаря, господин Мораес, за предоставената възможност. И поред мен е много важно да обменим мнения и становища с вашата парламентарна комисия, защото усилието ни е общо от наша страна, от е, нашия парламент е, и Европейския парламент. Зная, че и вие проучвате съществуващо положение. за да видим как можем е, да информираме нашите граждани, нашите държави за сигурността на а, техните комуникации и неприкосновеността на личната им сфера. И тук говоря не само за физическите лица, но и за юридическите лица, за фирмите и за стратегическата информация, която те притежават. Стратегията на Бразилия също е свързана с този въпрос. Ние бяхме изумени, шокирани, слисани от разкритията на господин Сноудън През септември започна дейността си нашата анкетна комисия, за да проучи всички факти. През изминалите месеци проведохме поредица от изслушвания. Разбира се, изпълнителната власт има правомощията и водещата роля при разследването.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 престъпността и намесата в личната сфера на комуникациите са темите, по които работим. Към края вече на годината беше предвидено да приключи работа нашата анкетна комисия, но беше взето решение с наближаването на срока, е, че е добре да удължим срока е, за работа на нашата комисия, да се свържем с вас, Европейския парламент, защото зная, че вие извършвате подобна дейност и проучвате намесата на е, Агенцията за национална сигурност на Съединените щати в Бразилия също бяха установени данни за подобна намеса. Бихме искали да работим съвместно с Европейския парламент, за да сближим позициите си и реакциите си, за да се сложи граница на достъпа до лична информация. Всички бяхме шокирани от разкритията на господин Сноуден, президента на Бразилия, госпожа Русев, говори по този въпрос на Общо събрание на ОНЕ. Тя протестира от името на бразилския народ срещу нарушаването на неприкосновеността на личната сфера на гражданите. Ние сме сигурни, че бразилското правителство разполага с необходимите правомощия да засили степента на защита не само при нарушаването на неприкосновеността на личната сфера на физическите лица, но и е, достъпа до стратегическа информация на бразилската държава. Смисълът на днешната ни видеоконферентна връзка е да изразим нашето желание да работим съвместно и да вървим общо напред. В началото на февруари, например, можем да се срещнем лично Председателя на нашата анкетна комисия, госпожа Грациотин е, и аз много бихме искали да се срещнем лично, да проведем съвместно заседание в Европейския парламент, да, да представим на вашето внимание нашите заключения, доклада на анкетната ни комисия. Надявам се, че ще имаме възможност е, да чуем и каква е вашата дейност все в същата връзка, за да можем да действаме заедно. Нашето предложение е да разширим сътрудничеството и с други страни, които споделят позицията на Бразилия. В рамките на Меркосур, например, през декември и януари, Меркосур и Европейския съюз приключват съвместната си работа по преговорите за споразумение. И бихме могли а, да съчетаем графиците. В Бразилия можем да а, се срещнем във връзка с а, срещата на Меркосур и Европейския съюз или пък ние да дойдем в Европейския парламент. Много бихме искали активно да работим с вас за да съгласуваме действията си. Това искам да кажа като увод и още веднъж да ви уверя, че много отблизо искаме да следим дейността ви и една новина. Едвард Сноудън публикува открито писмо до бразилския народ в най-големите бразилски вестници, например Фолия, ежедневника от Сао Пауло, в това писмо той изразява удовлетворение от е, мерките, които предприема Бразилия. Подтекстът на писмото му е, че е, той е готов да сътрудничи е, с бразилските сенатори, които провеждат анкетата но знаете, че той има само временно убежище в Русия. В общи линии е, той подсказва, че би искал да поиска политическо убежище в Бразилия, като е готов да сподели подробни данни от типа на вече разкритите пред е, световната общественост. Откритията на господин Сноудън имат първостепенно значение. И то надхвърля значението на а, конкретните факти, защото опира до основополагащите ценности, до устоите на нашето общество. И то а, във връзка с действия на страни, които са наши съюзници. Комисията по външна политика подкрепя идеята да се даде политическо обежище на Едвард Сноудън, въпреки че това е прерогатив на президента на републиката. бихме искали е, да се запознаем по-задълбочено със съществуващо положение, но нека да чуем и председателя на е, нашата анкетна комисия, госпожа Ванеса Грацутин. Още веднъж ви поздравявам, господин Морайс и всички останали. Предавам ви поздравите и от всички колеги от е, Сената. Още веднъж Имаме много голямо желание да сътрудничим и да стигнем до сходни заключения в нашите доклади. Бихме искали да имаме съвместна реакция на Европейския парламент и на Бразилския парламент. Искаме да подобрим правната рамка, за да гарантираме че а, нашите общества могат да се справят с предизвикателството. Благодаря. А нека да чуем и а, сенатор Ванеса Грацутин, председател на анкетната комисия към Федералния сенат на Бразилия. Ще подготвим срещата ни през февруари и ще се постараем да ви представим максимално подробна информация. Много голям интерес проявяваме към вашата дейност, насочена към подобряване на правната рамка. Работим и с страните от Меркосур, както и с Европейския парламент. Благодаря, Ванеса Грацотин. Добър ден на всички. Тук при нас е ден. Здравейте на всички, които участват в видеоконференцията в Брюксел. Тук има представители на Федералния парламент на Бразилия и на докладчика господин Резен де Ферасо. Той вложи изключително много време в тази дейност Той е изключително важна фигура и в Комисията по външни отношения. За нас е изключително приятно да обменим гледища с вас и комисията в Сената и комисията в Европейския парламент да има възможност да обмени информация. От Наистина помолихме за информация, помолихме да ви да получим обобщение, едно резюме на доклада, върху който работите. Разглеждайки информацията, която получихме от вас, ни става ясно, че нашите цели са съвсем сходни. Сходни са с тези, които са поставени като цели в Европейския съюз. Разглеждайки историческото развитие на намеренията, които имате за това какво искате да поручите, наистина звучи много познато за това какво искаме да постигнем и да направим и в Бразилия. Работите много ефективно по отношение на предприятията, защитата в интернет. Напреднали сте изключително много, по-напред сте от нас. Ето защо и поради тази причина за нас е изключително важно и полезно да чуем какво е направил Европейския парламент в тази връзка. Естествено, имаме притеснения по отношение на тези наблюденията, хората, предприятията, малки, големи предприятия, държавни ръководители са под наблюдение. Президента на нашата страна, госпожа Дилма Русев, също стана обект на наблюдение и също така подслушване на нейния мобилен телефон. Ясно е, че трябва да имаме възможност да защитаваме националните си територии, а също така и комуникацията между гражданите. Трябва да защитаваме страните си, гражданите и комуникацията между тях. В тази връзка имаме и редица предложения. Смятам, че съвсем навреме се организира тази среща. Чухте вече от Рикардо, че вече е публикувано писмото на Едвард Сноудън. Това е отворено писмо към бразилския народ. Няма официално запитване за постоянно убежище, но изглежда, че ще получи убежище от Бразилия. Това вече каза Рикардо. Комисията по външни отношения вече започна официално действие в тази връзка с на, идеята да се предостави постоянно убежище на Сноудън. Тази молба, това заявление за обежище е свързано с конкретно лице. Бразилия ще, ще или няма да даде постоянно обежище на едно лице, което е подало молба за получаване на такова убежище. Тук обаче не става въпрос за обмен. Ако вие ми помогнете, и аз ще ви помогна. Тази молба за убежище трябва да се разглежда като отделен случай. Очевидно обаче трябва да сме наясно с усещането за липса на сигурност в целия свят. Това, което се опитваме да направим е изключително важно. Надяваме се, че ще можем да проведем през месец февруари среща, където по-задълбочено да да разгледаме темата. Бразилското правителство организира конференция през следващия април. Това е световна конференция, посветена на интернет. Президентът Оланд съвсем наскоро беше в нашата страна. Изключително важно е да се координираме за организирането на конференцията. Трябва да се обсъдят редица теми, свързани с управлението, интернет и така нататък. Трябва нов модел за работа с интернет. Това трябва да бъде демократичен модел, но за, да защитава и основните човешки права и личното пространство. Благодаря много за тази възможност. Благодаря също така и за кореспонденцията. Благодаря за получената от вас информация. Опасявам се, че не сме се че това е среща, която не ни позволява да се срещнем лице в лице, но се надявам съвсем скоро да имаме такава среща. Предстои ни гласуване по бюджета съвсем скоро и се надявам, че през февруари ще можем да се срещнем. Позволете ми да добавя нещо. Искам да се обърна към Клод Мураш по тази тема. През 2001 година Европейският парламент проведе едно разследване за засичане на телекомуникация. Можете ли да ни осведомите за тези разследвания тогава и начина на работа сега? Каква е разликата? Какво се случи от тогава? Какви са новите факти, новите явления, които наблюдавате? по настоящен в сравнение с миналите разследвания на подобни събития. Благодаря много и на двама ви, на госпожа Грациотин и господин Резенде Ферасо. Надявам се, че произнасям имената ви правилно. Чувате ли ме добре, тъй като получих знак, че има някакво нарушение на сигнала? Чувате ли ме добре? Очевидно се чува. Да, много добре се чува. Не приемайте, че фамилното ми име е португалско, мога да говоря португалски. Разбирам съвсем, съвсем малко португалски. Вие изпълнявате ролята на докладчик и това е изключително важна роля и ще получите и отговори от колегите тук. Благодаря изключително много за изложението, което направихте. Изключително важно е, че има толкова голяма симетрия между вашата анкетна комисия и нашата. Има толкова много общи неща. На първо място искам да отбележа, че е изключително положителна индикация за това, че искате да се организира среща през февруари. И има някои разлики между нашите постоянни комисии, но има и много общи неща. Да, вероятно през февруари ще можем да организираме такава среща и да сравним това, което правим. Аз съм председател на тази комисия, но съм и докладчик и мога да споделя какво се случи през 2001 година. Едно от ключовите неща беше, че някои от препоръките не бяха изпълнени, а докладът беше отличен. И се надявам, че до февруари, когато ще се видим, голяма част от препоръките вече ще са изпълнени. Като въведение ще отбележа за моите въпроси. Имам няколко уводни въпроса. Мисля, че имаме достатъчно време да изслушаме три въпроса заедно към вас. След това ще ви помоля да отговорите на тези три въпроса заедно мисля, че така ще бъде добре като организация. Ще започна с моите въпроси. Имайки предвид, че има толкова много сходни неща между двете комисии, бих искал да попитам нещо, което вие ме провокирахте. Има толкова много заседания вече и мисля, че се оформя едно заключение, че няма да достигнем в положение, в което а, гражданите имат право на а, правна защита от Съединените щати, което искат да имат. И доколкото разбирам, и вие настоявате за такъв подход. Въпросът ми е, как виждате в каква насока се насочват вашите дейности? Как бразилските граждани виждат възможността да имат правна защита?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 извън Съединените щати получават отстояване на правото на правосъдие. Вторият ми въпрос е свързан с правото на лично пространство в тази дигитална ера. Нещо, което представлява голям интерес и за вас, и за нас, и за Организацията на Обединените нации и е много интересно по отношение на политическото развитие. Какво политическо въздействие ще има за вас и за Бразилия и как разглеждате този въпрос във вашата дейност, във вашето проучване. Ще помоля Анна Гомес не сме узурпирали тук тази комисия от, само от португалци, но сега ще дам думата на Ана Гомес, която е член на комисията по външни работи. Ана. Добър ден! колеги. Добър ден на, колеги, на всички колеги в Бразилия. Исках да се възползвам от възможността да поставя въпрос. в вашата анкета какво всъщност търсите, като говорите за административни и правни е, компенсации, защото ние стигнахме до извода, че съгласно американското законодателство няма такава възможност за неамерикански граждани ако възникне ситуация, при която техните лични данни са били е, обект на злоупотреба. Да речем е, данни, които са използвани в борбата срещу тероризма, хората нямат право да подадат е, иск, жалба и да бъдат обещетени. Американския конгрес казва, че това е отрешаващо значение защото подобни възможност е базата на взаимно доверие – така че ние бихме искали да се прилага система, отговаряща на нашите европейски стандарти. Защита на неприкосновеността на личното пространство, на основните права. Но очевидно имаме затруднение да се разберем с американските колеги по този въпрос. Ние говорихме с Майк Роджерс е, като председател, ръководител на делегация от Американския конгрес и той сякаш не разбра за какво говорим. Затова искам да попитам, какво правите вие по този въпрос? Натъквате ли се на такива проблеми? Е, какво правите в разговорите с е, американците, да речем, за сътрудничество в борба с тероризма, предоставяне на лични данни в сферата на борбата с тероризма какво правите за данни, регистрационните данни за пътниците в а, въздушния транспорт, а, кои, каквито данни се събират и от вашите авиокомпании, както от нашите. Какво правите вие с американците? Мисля, че трябва да обединим силите си, за да решим въпроса. Трети последен въпрос, казва председателя от господин Сапо, който е представител на комисията Либе и на комисията по вътрешни работи. А, извинявам се, госпожа Либе от Германия госпожа Зипел. Първо, много се радвам, че имаме възможност да проведем тази видеоконференция, защото за нас е важно да видим, че дебата породен от разкритията на Сноудън, не само в Европа, не само в САЩ, но и на други места по света, срещат желание за сътрудничество. Очевидно имаме сходно положение у вас и у нас. Ние не сме приключили работата в нашата анкетна комисия, но искам да попитам, в кои области смятате да работите, като се, когато стигнете до заключения? Нови правила, нови закони за защита на личните данни, ми търсите ли технически решения, да речем за по-голяма безопасност в интернет, в защита на личните данни или личното пространство. И поднакрая мислите ли за нови разпоредби и правила относно работата на разузнавателните служби и службите за сигурност и правомощията на правителството. И е, накрая не съм е, си убедена, че при различни ситуации в нашите страни ние ще можем да е, имаме еднакви решения и еднакви мерки, които да предложим, но аз съм е, убедена, че по-важно е да се знае, че в е, двата края, две противоположни точки на нашия глобус, ние да се натъкваме на еднакви проблеми, търсим еднакво решение и е, из, излъчваме един и същи сигнал. И въпрос. Е, говорихте за пи, публикувано писмо на господин Сноудън. Има ли вече обществена реакция на това писмо в Бразил след бразилската общественост? Може би още е рано, но мисля и стана съвсем ясно, че няма пряка връзка между самата анкета и въпроса за предоставяне на обежище, но тук възниква въпрос за дебат. Така че няма да ви попитам, ще предоставите ли обежище на господин Сноудън. Рано е за такъв въпрос, но смятате ли, че предвид факта, че единствено поради разкритията на господин Сноудън този дебат става възможен. Мислите ли, че ние би трябвало и в Бразилия, и в Европа, и на други места да помислим за предоставяне на безопасно място за пребиваване на господин Сноудън? Председателят ще се върна към бразилските колеги бихте ли отговорили на поставените три въпроса и ще ви помоля да се позовете на е, доклада си. За нас ще бъде много интересно да чуем какво се съдържа в него. Е, и ще се радвам, ако това прозвучи в отговорите на въпросите ви в отговорите ви на въпросите. Ще се опитам да започна с отговорите, защото Рикардо каза доста неща, които аз не казах, но ще добавя, за да стане по-ясна и информацията. Ще започна отзад напред с въпросите. Последния въпрос. Колежката, която зададе въпроса, и на която благодарим още веднъж за оказане, и на, чрез която благодарим за на, това, че ни помагате. Писмото на господин Сноудън бе разпространено едва вчера и от вчера то се, появява, се появи в медиите, на практика днес. Така че това е наистина събитие от последните часове. Не мога все още да кажа много за реакцията на бразилската общественост, на брази, бразилците. Имаме някои реакции, членове на нашия парламент казаха, че са против предоставяне на обеждено господин Сноудън, Иран, опасявайки се, че предвид вече осложнената ситуация, това може да породи допълнителна нестабил... нестабилност. Други пък казаха точно обратно. Много биха се радвали Бразил... Бразилия, извинявайте, да предостави убежище, защото това е единствински гражданин с будно съзнание, който не е извършил никакво престъпно деяние. Така че за Бразилия е традиционно и прието в много други случаи да предоставя обежище на хора, дори ако това може да постави в затруднение отношенията ни с друга страна. Но нека да видим как ще се развият нещата. И въобще, ще има ли такова искане кандидатстване, запитване за обежище. Както казах, това е прерогатив на изпълнителната власт, не на парламента. Ние можем да изразим мнение, становище, да кажем, ние подкрепяме подобно решение, но не ние решаваме. Мога да ви уверя, че ние ще направим всичко за предоставяне на обежище, защото смятаме, че стореното вече за световната общественост е много много ценно и важно. Знаем, че развитието на съвременните технологии ще продължава да позволява такова следене, но самия факт, че такива неща се вършат и то от приятели, от съюзници, е доста шокиращо и смущава сериозно много хора. Що се отнася до областите, в които смятаме да говорим? В много области можем да предприемем действия, но мисля, че нещата се свеждат основно до две. Първо, международен аспект с отношение към международната общност и от друга страна действия на местно ниво в Бразилия още преди разкритията, направени от Сноудън, нашето правителство имаше свое мнение по въпроса. И ние смятахме, че трябва поначало да променим начина по който се борави с интернет в световен мащаб, защото съществува заплаха специално за вмешателство по линия на интернет. Американците, според нас, прекалено много влияят на интернет и е, държат много от интернет в ръцете си. Затова съвместно с Германия внесохме предложение за резолюция, която бе приета от Комитета по човешки права в е, ООН, а нашия президент Дилма Русев реши да свика международна конференция през април следващата година по този въпрос политическия отзвук на тази глобална конференция ще бъде много сериозен и членовете на, парламенти, на парламенти ще бъдат покани за васово участие. Надявам се, че Европейския парламент и други национални парламенти ще изпратят свои представители на тази конференция през април е, следващата година у нас. За местно мерките на национално ниво вече бяха въведени определени мерки. Двете камери на Бразилския конгрес току-що приеха резолюция. Е, която урежда, регулира създаването на комитет за мониторинг по тези въпроси. Това е въпрос, който бе обсъждан доста време, но ето, че сега е, декларацията стана факт е, смятаме от тук насетне да предложим множество проекто закони, които сериозно да обърнат внимание на различни аспекти с цел да защитим бразилските граждани и комуникацията между тях. Повечето интернет фирми са американски и те са, са, се ползват с правна закрила в САЩ. Тоест всеки проблем, който, на който се натъкне един бразилски граждани, е, може да бъде отнесен е, пред бразилски съд е, докато подсъдността за фирмите е в САЩ. Точно това искаме да променим в полза на нашите граждани. След това защитата на личните данни. Не говорим само за подсъдност, пренасене на подсъдността в Бразилия, т.е. бразилски съд да бъде компетентен да гледа такова дело. Но имаме дело, дело, но имаме също така и закон за защита на личните данни в момента се разглежда в Камерата на представителите, след това ще отиде в Сената. Ние искаме да създадем гражданска рамка за контрола върху интернет. Това е много важен аспект на защитата на личните данни. Темата предизвиква бурни дискусии е, Президентът и парламента обаче смята, че е много важно правните изисквания спрямо фирмите, които имат своя база в Бразилия, трябва да бъдат по-стрикни. Мисля, че това е необходимо, за да гарантираме сигурността на, бразилските граждани. Освен това, разпоредбите относно ем, разузнаването и службите за сигурност. В момента се работи е, и се проучва възможността за промяна на действащото законодателство. Тук вече нещата опират до по-сериозни инвестиции. Смятаме, че бразилското правителство трябва да заложи повече на контраразузнаването, отколкото е, да влага средства в тези е, области. Е, тоест, от една страна повече разследване, от друга страна по-широка изследователска дейност в областта на иновациите. Е, съвременните технологии и фирмите са много заинтересовани в Бразилия от този въпрос. Технологиите управляват света и, света и ние трябва да бъдем в състояние да заемем подобяващо място в тази област имаше е, среща между госпожа президента Рус Йосеф и господин Франсуа Оланд с идеята да се помисли за съвместна разработка на подобни технологии. Освен това, много бихме искали да напреднем в нашето законодателство и начин на действие на бразилската държава, за да гарантираме повече сигурност на нашите съграждани. Това е тема, която смятаме да обсъдим и в Меркосур. Бразилия обаче трябва да работи и на национално ниво за по-добро законодателство. Мисля, че успях да отговоря на поставените от вас въпроси. Обсъждаме освен това идеята за създаване на нарочна агенция в Бразилия, разузнавателна агенция, но агенция, е, която да защитава гражданите от киберпрестъпността и шпионски дейности. В момента се чувстваме много уязвими предвид измеренията на този сектор. Смятаме също така да предложим създаване на адход комитет за защита защита на белгийците, на бразилците е, в срещу посегателства на разузнаване и да търси начини за работа в тази област. Е, анкетната комисия несъмнено ще направи предложения за нови закони, това ще намери отражение и в нашия доклад. Продължаваме да работим по него. Ние правим предложение и до федералното правителство. То също е, е на ход защото понякога хората не осъзнават колко важни са тези неща. Те имат други грижи, които са приоритет за тях но това е, живеем в нов свят и положението става все по-тревожно. Трябва да се защитим и да търсим партньорство с приятелски страни. Например, подводните кабели, които се използват, включително и за нашата връзка често използваме такива кабели, които минават през територията на САЩ и свързват други страни. Мисля, че Рикардо има още какво да каже. Благодаря. Давам ви думата. Каква е разликата за доклада от 2003 година, 2001 е, година? Има много сходства с положението в САЩ. Отново срещаме неприязнено мълчание от страна на органите в Съединения щата. Ешалон беше един източник на информация. Интереса на медиите бе много малко, но това беше толкова отдавна, 2001 година. Не беше време, когато интернет и новите технологии, технологии играеха толкова важна роля. Радвам се обаче, че сте обърнали внимание на този доклад Карлос Коелио също е, колега с португалско име и португалец работеше по този въпрос. Сега Кармен Ромеро Лопес и след това господин Сала Франка. Много благодаря. Искам да благодаря на председателя на анкетната комисия бразилския сенат. Аз съм ваш колега от Испания съм и бих искала да ви попитам за малко повече подробности за рамковата резолюция, която вие предлагате да бъде приета в ООН. Каква е целта на тази резолюция? Какво искате ООН да направи по повод е, на този тип шпионаж. И имам едно предложение. Мислите ли, че ще можем да разрушим всички данни, които е, са събрани незаконно? Можем ли да си поставим такава крайна цел и дали ще можем да я постигнем? Ще могат ли да бъдат унищожени тези данни от е, технологична гледна точка, ако това се окаже неизпълнимо, какъв ще бъде альтернативния план? И каква форма на полицейско сътрудничество би била най-сполучлива. Благодаря. Господин Салафранка, който е член на Комисията по външни отношения. Благодаря. Искам сърдечно да ви поздравя. Ванеса е чудесен наш приятел и е член е, на Парламентарната асамблея Европейския съюз Латинска Америка. Много се радвам, че имаме възможност да се видим и тук. Съжалявам, че закъснях. Имахме днес е, среща с членове на Конгреса на САЩ. На тях обяснихме, че Европейския парламент има правомощия да одобри е, споразумението за търговия и партньорство с Съединените щати. Това трансатлантическо споразумение в момента е предмет на преговори. Три кръга вече бяха е, проведени. И е, е в интерес както на САЩ, така и на Европейския съюз отговаря на нашите интереси, дали Меркосур ще прояви интерес към възобновяване на работата по замразеното през 2004 година споразумение между Меркосур и Европейския съюз. Бяха ли засегнати отношенията между Европейски, извинете, между Бразилия и САЩ в резултат на разкритията. Знае, че беше отложено отдавна планираното държавно посещение на президента на Бразилия в САЩ. Дали Поднасянето на официално извинение от Съединените е, щати е, е условие за това посещение и дали отмяната на посещението на президента на Бразилия в е, САЩ се отрази на економическите отношения? Дали създаде затруднения в економическата и търговската област? Благодаря и господин Бронс, е, член на Комисията по правосъдие. Благодаря. В Великобритания ръководителите на трите е, служби за сигурност се опитват да ни внушат, е, че разкритията на Сноудън и други помагат на терористите и излагат на риск оперативните служители. Със сигурност разкритията бяха направени не само на там. И ние чухме и представители на а, МИ-5 а, и на, а, на Агенцията за национална сигурност и оттам стана ясно, че те няма да направят нищо. Дали и вие стигате до същият извод за разкритията на Сноудън? Споделяте ли становището, че те застрашават борбата с тероризма и оперативните работници или пък така се размахва плашилото на националната сигурност, за да сплаши и Сноудън и други, които са готови да разкрият информация, която е от интерес за обществото. Благодаря на колегите за въпросите. И сега отново давам думата на сенаторите да отговорят на трите въпроса. Vejam, algumas, algumas constatações nós chegamos aqui em nossa. Ще ви кажа какъв е нашия подход а, е, в анкетната комисия. Ние все още не сме приключили работата по доклада, все още нямаме заключения, но още сега можем да заявим, че има нарушение на неприкосновеността, със сигурност Агенцията за национална сигурност е прихващала съобщения от наша страна. Вече имаме решение на Американски съд, който а, осъжда нарушаването на тайната на кореспонденцията от страна на Агенцията на САЩ за национална сигурност. И като имаме предвид колко много е, щатите са допринесли за укрепването на демокрацията, на е, правата, на е, неприкосновеността на личната сфера – много важно е, е да чуем каква ще е реакцията от страна на Северна Америка в този случай. Като претекст е, се изтъква борбата с тероризма. Но по такъв претекст почва да се рови в а, е, информация, а, която е вече свързана с фирмена тайна. Петро Брас, например, нашата най-голяма нефтена компания, заяви, че е засякла неправомерен достъп до информация, подготвена за тръжна процедура, в която тя да участва с конкуренти от други страни, включително от Штатите. Противодействието на а, тероризма е един удобен щит, удобно извинение за економически шпионаж, за следене на стратегическа информация на нашите държави. Зная, че и вие сте се натъквали на затруднения, нямаме същия опит – Има представители на различни американски политически институции, които проявяват немалка доза арогантност. Те имат економическа власт, е, военно превъзходство, което е, все повече се засилва през последните години. И смятат, че имат право да следят какво става навсякъде. Сигурно и на вас ви е трудно да им обясните за какво става дума, също както и на нас. Що се отнася до проекто резолюцията в ООН, за нас е една символна позиция. канцлерът Ангела Меркел и президента на Бразилия Дилма Рус, Русев съвместно се опитаха да отправят призив да се погледне по нов начин на разузнавателната дейност. Разбира се, всички трябва да е, отстояваме е, националните си интереси, но когато това се прави без критерии, без ценности, когато се прекалява с е, използването на съвременни технологии, се стига до злоупотреба както с а, а, електронни програми, така и с компютърни системи. И така се нахлува грубо в а, неприкосновени лични и фирмени и държавни а, данни. Ние искаме да подобрим нашата правна рамка, за да засилим защитата си. Госпожа Грацотин засегна въпроса за гражданско-правната рамка, която трябва да изградим, за да защитим интернет пространството си. Но трябва много сериозно да помислим как можем да сложим пира... спирачки, изобщо можем ли да сложим спирачки върху начина по който се използва интернет. Ние живеем в световното село. И как можем да реагираме при съвършено новата ситуация. Трябва да преосмислим позицията си, да съградим отново ценностите си. За нас е, всички тези проблеми са нови. Както казахме още през 2001 година, с работата си по ешелон е, Европейския парламент натрупа известен опит, докато за нас е, може да се е, каже, че се сблъскваме за пръв път с проблематиката. А от 2001 година има огромен скок в технологиите, в развитието на обществото, в проявите на този тип дейност. В петък френския президент Олан беше на посещение в Бразилия. Имахме честа да бъдем негови домакини и президентът Оланд публично демонстрира своята солидарност с позицията на президента Русев. Бразилската държава беше наистина шокирана от нахлуването в сфера, която би трябвало да е защитена и то от държава, с която поддържаме е, много тесни отношения. Обективно погледнато, бразилско-американските отношения продължават да са добри. Е, президента Барак Обама е отправил е, покана за официално посещение на президента Русев в САЩ. Не е отменена визитата, тя е само отложена. Надяваме се че а, е, чрез а, е, сериозен и откровен диалог ще можем да напреднем. Е, вестниците цитират а, американския посланник, че в момента американското правителство и президента Обама работят по въпроса как да се преразгледат някои процедури. Ние смятаме, че този глобален натиск, оказван от всички страни, ще помогне. Ние имаме дълга история на економически и търговски отношения с Съединените щати и ние искаме отношенията ни да се нормализират час по-скоро. Контрола върху разузнавателната дейност неизбежно е свързан с сигурността на телекомуникациите – и електронните съобщения. Бразилското правителство е изправено пред много предизвикателства. Имаме и много други проблеми. Много трудно е да намерим необходимите средства, които трябва да се вложат за борба с киберпрестъпността. В интернет се води истинска война и това е отражение на глобализацията. Ние трябва да намерим подобаващ отговор. ще направим препоръки, които ще отправим е, към е, правителството в областта на телекомуникациите, разузнавателната дейност и защитата на е, данните в интернет. Все пак доста предпазливо работим. Германия имаше свръхмодерна система, но успяха да а, направят пробив и в нея. Дори успяха да а, подслушват а, и мобилния телефон на а, госпожа Меркел. Германия, която технологично е толкова по-напред от нас, не успя да защити а, комуникациите на правителствения си ръководител. Мисля, че трябва да обединим усилията си, опита си и желанието си да напреднем, без да нарушаваме традиционно добри отношения. Благодаря. Um, Изключително много ви благодаря, сенатор Ферасо. Наистина много задълбочено разгледахте тези въпроси. Благодаря и на сенатор Грациотан. И двамата отговорихте много подробно на поставените въпроси. Благодарни сме за отделеното време. Мисля, че няма други желаящи и да взема думата. Имате ли допълващи въпроси, Анна? Исках да попитам нашите приятели от Бразилския сенат нещо. В двустранните спогодби между Бразилия и Съединените щати, например, записите на данни за път, пътници или пък други спогодби, споразумения за борба с тероризма, да речем. Замисляли ли сте се какво ще е въздействието на вашата анкета върху тези спогодби? В Европейския парламент понякога се отлагат някои споразумения, докато не се изясни рамката за защита на данните. И това отговаря на нашите стандарти за защита на основните права и личното пространство на нашите граждани. Така че ви обмисляте ли подобни стъпки по отношение на вашата анкета във връзка с анкетата, която провеждате? Благодаря ви за този въпрос. Исках да отбележа, че наистина разглеждаме някои от тези споразумения, анализираме ги и не сме достигнали до заключение, че можем да помолим за отлагане на изпълнението на тези споразумения. Ще трябва да разгледаме по-задълбочено този въпрос, преди да пристъпим към конкретни предложения. По отношение на взаимоотношенията ни с Съединените щати – в областта на економиката и търговията няма никакво въздействие в тази насока. И това стана съвсем ясно от изказването на президента пред парламента. съвсем ясно беше поставен въпроса, че не трябва да се, се отразява тази анкета и, и работата на анкетната комисия върху отношенията между двете страни. Също така беше посочено ясно, че вътрешно Бразилия предприема много важни а, стъпки, за да разреши този въпрос. Също така при а, от, от, от основаването на тази анкетна комисия в а, нашия парламент а, стана съвсем ясно какви ще бъдат задълженията. Предстоящата конференция ще бъде изключително важна и както а, посочи господин Ферасо, това ще бъде изключително важно събитие, имайки предвид доминантната позиция на страни, които са напреднали техно технологично, но това не означава, че те имат правото да се намесват в комуникацията. Наистина интернетът през 2001 година нямаше същите функции а, за всички, както са сега. И а, през 2020 година интернет ще стане все още по-голяма част от ежедневи... ежедневието ни технологиите са изключително важни за всички. Изграждайки нашата законодателна рамка и по отношение на международните споразумения, трябва да се уверим, че тези принципи се зачитат. Трябва да се уверим, че едни и същи права се дават на бразилските граждани, както и на американските граждани. Смятаме, че трябва да имаме същите права и каквито имате и вие при подписването на подобни споразумения. И още нещо. В самия край смятаме, че е много важно да обединим усилията си. Всичко, което казваме в Бразилия и това, което казвате в Европейския парламент, ако го изразяваме в, с един глас, то ще има по-голямо въздействие и ще бъде чуто много по-ясно. Ето защо трябва да посочим колко важно за нас е да работим съвместно, да работим заедно в тази насока и да следваме един път. За нас е много важно да продължим този диалог. В момента се провеждат консултации по отношение на молбата на Едвард Сноудън за политическо обежище ще бъде възможно да се даде това обежище. Това е едностранно решение на Бразилия. Няма нищо общо с търговските и економическите отношения. Това е просто молба за обежище. Нашата традиция в областта на дипломацията в Бразилия е да се предоставя обежище при подадена молба за такова. вие се намирате по-близо до Русия и как... тук е интересно какво смята Европейския парламент в тази връзка. Дали е по-лесно да се разглеждат и приемат подобни молби? Нека да не навлизаме в темата с Русия. Благодаря много за вашите изказвания и ще приключа с това, което започнахме. Изключително важно е да провеждаме подобен диалог с председателя и докладчика на анкетната комисия и това, което се случва в Бразилия. Наистина беше изключително полезно. А също така и вашия интерес към извършеното а, с ешелон. И това, което вие правите сега през февруари, ще можем да направим един съпоставителен анализ на това, което а, правим и от двете страни за да отбележим какви са общите точки. Благодаря много за отделеното време днес. Благодаря. Наистина оценяваме вашето включване. Ще продължим да поддържаме контакта. Благодаря за отделеното време. Uh, uh, uh, Беше важно да отговорим на въпроса, който колегите зададе. Доколкото ми е известно, доколкото ми е известно на мен, в Европейския съюз нямаме подадени молби за обежище от Сноудън. Имаше движение в този случай в Германия, имаше так, такава нагласа, но официална молба за обежище няма подадена към нито една държава членка на Европейския съюз. Нашите колеги от Американския конгрес Днес, когато говорихме за това, че той може да застане пред Европейския парламент чрез видеоконференции. Не споменахме така възможност, те ни обясниха, че това няма да се хареса в Съединените щати, защото за тях той е предател, а не вътрешен човек, който сочи непорядките. Отбелязахме си тяхната реакция, но факт е, че Европейския парламент вече е взел решение, че искаме да го изслушаме чрез видеоконференция и то много скоро. Председателят, благодаря колеги, благодаря на колегите в е, Бр... Бразилия за отделеното време, а благодаря и на всички колеги, е, които бяха днес тук. Желая ви светли и честити коледни празници. Процедурен въпрос ли имате, госп... микрофон за оратора? Не чуваме оратора. Разбирам, е, че утре сутрин продължаваме но решението за утре бе взето, е взето миналия петък. Аз едва вчера научих и се каня да си пътувам вкъщи. Е, не, не плачете, но искам да помоля в бъдеще такива неща да не се повтарят, да имаме своевременно възможност да си организираме пътуването ще се опитаме да бъдем максимално прозрачни с цел да осигурим максимално присъствие в залата. Мисля, че в случая имахме затруднения своевременно да подготвим работните документи. Имаше закъснение и от вчера останали документи. Аз лично поемам отговорността си за това забавяне. Надявам се да не се повтаря. Так, утре господин Пинбол ще бъде тук. Так, позволете да кажа тук, че секретариатът работи с, наистина полага сериозни усилия да състави програмата и нека не забравяме, че всичко свързано с анкетата и така нататък изисква усилия. Стараем се да информираме всички вас възможно най-своевременно и това ще бъде и за бъдещи срещи. Отбелязвам си вашата молба.